Преводът приключва точно в 12.30 часа. Благодаря ви. Благодаря за това съобщение. Можете да бъдете сигурни, че до 12.30 ще приключим преди обедното заседание и се надяваме скоро да се намери решение, което да удовлетворява и двете страни, най-вече вас като работници и ние ценим много вашата работа, поради което се надяваме на скорошно разрешаване на конфликта. Преминаваме сега към гласуване. Днес гласуваме по едно становище по собствена инициатива и две становища. Предлагам да започнем веднага с гласуването. Започваме с точка 7. Доклад относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии. Колегата Еванс беше докладчик. Джил, желаеш ли да кажеш нещо? Моля. Да, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря докладчиците в Сянка, моите асистенти, нашата група, също така Лика и Аня, особено от секретарията получихме помощ от експерти. Беше извършена много работа по тази инициатива и аз мисля, че беше постигната до голяма степен споразумение между нас и интереса, който беше показан към тази тема, показва интереса към нея. Благодаря. Преминаваме директно към гласуване. Започваме с компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Не мога да видя, ако не вдигате високо ръцете си. Гласуваме още веднъж за. Против въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Итре 15 за, против, въздържали се, приема се. Итре 16 за, против. Добре. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по ИТРЕ 15 начало на гласуването. Край на гласуването. 15 гласа за, 8 против. Приема се. ИТРЕ 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. ИТРЕ 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 Извинете, компромис 11, поправя се председателката за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Можем да проверим чрез електронно гласуване. Компромис 12. Край на гласуването. 13 гласа за, 10 против. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против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 въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Итре 19 за, против, въздържали се, приема се. Итре 20 за, против, въздържали се, приема се. Итре 6 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, от... приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. И 37 за, против, въздържали се, приема се. Итре 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме изменение 81. Край на гласуването. 13 за, 11 против. Приема се 64 за, против. Въздържали се. Трябва да проверим, че с електронно гласуване. 64. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 за. <clears throat> Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим, че с електронно гласуване 112. Край на гласуването. Отхвърля се 12 на 12. 113 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. 118 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против въздържали се, приема се 120 за, против, въздържали се, отхвърля се 121 за, против, въздържали се. <clears throat> Нека да проверим че с електронно гласуване 121. Край на гласуването. 13 на 12 приема се 122 за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 Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против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 против, въздържали се, приема се. Изменете. 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35. За. 34. Ще проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. 34. Край на гласуването. Отхвърля се 12 на 12. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 и Итра Н за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против,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 въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялото становище по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 22 гласа за, няма против, един всъщност четирима въздържали се. Поздравявам докладчика.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. 24 гласа за, нито един глас против, един въздържал се, приема се единодушно. Поздравявам докладчика. Сега преминаваме към точка 9 от дневния ред, проект на становище по доклад по собствена инициатива относно извличане на ползи от глобализацията, търговски аспекти. Нашият докладчик беше колегата Замит Димех. Желаете ли да кажете нещо, моля?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 за мен е голяма възможност наистина да изкажа дълбоката си благодарност на всички колеги, които работиха по подготовката. Мисля, че в крайна сметка в текста стигнахме до добър баланс. Много важен е именно този културен аспект, когато говорим за изличане на ползи от глобализацията. Културното наследство, културата са изключително важни в този контекст, свободата на словото. Така че много се радвам, че успяхме да включим всички тези принципи, дори когато говорим говорим за глобализацията. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Започваме с изменение 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Извинете. 44. 44 за. Против въздържали се, приема се 45 за, против, въздържали се, приема се, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се 53 за, против, въздържали се, при... отхвърля се 54 за, против, въздържали се, приема се компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се. Нека да проверим, чрез електронно гласуване. Край на гласуването. 12 за, 13 против, отхвърля се. Изменение 60 за, против въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се,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 25 гласа за, нито един глас против, нито един въздържал се. Единодушно е прието становището. Честито. Наистина, не често се случват такива неща. Нашите гости дали са вече тук? Полиси департмент Б и комисион. So, bevor wir in Tagesordnungspunkt 10 einsteigen, müssen Преди да преминем към точка 10 от дневния ред, трябва да изчакаме нашите гости и да видим дали наистина всички ще дойдат тук. След това продължаваме веднага. we start? Можем ли да започнем? So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... Уважаеми колеги, можем да продължим с точка 10 от дневния ред и Преминаваме сега към разискване с комисията и представяне на едно проучване на Policy Department във връзка с програмата Еразъм. И Както всички знаете, комисията на 30 май 2018 година внесе законодателно предложение за следващото поколение на програмата Еразъм Плюс, но след предложението на комисията програмата загуби плюса от своето наименование. Със сигурност вие сте видяли това. Днес имаме възможност да направим един първоначален обмен на мнения по тази тема. Рис Дискусията ще се раздели на две части. Първо ще бъде представено проучването на Policy Department и тук приветствам най-сърдечно Ама Фандеграф. Тя представлява независимата изследователска организация Пантея и господин Павунов, който я придружава и който също е на разположение за въпроси по пътя към една нова програма. Те ще е, представят е, на това проучване. Имам предвид по пътя към нова програма Еразъм Плюс и това представлява много голям интерес за нас, предвид е, новото предложение, най-вече сферите включване, опростяване и парламентарен контрол. И това са само някои от важните аспекти на следването. Искам да ви препоръчам настоятелно да прочетете това проучване, след което непосредствено ще бъде направена презентация на новото предложение на комисията от представител на комисията госпожа Ериксен Ватършул. Тя е директор е, на Еразъм плюс е, образование и е, работа с младеща към комисията. Започваме с госпожа Вандерград. Има 10 минути време на разположение да представи резултатите от от проучването. Знам, че 10 минути не са много, но все пак се опитайте да се вместите и ние ще се опитаме да се върнем към тези теми в дискусията. Благодаря ви, че сте сред нас. Давам ви думата. Morning, Добър ден. Анна Ван де Граф се казвам от е, Нидерландия, Пантея и е, разработвахме едно проучване е, съвместно с, с е, отдела на комисия Policy Department. Кои са основните ни констатации? Имахме три цели. На първо място, резултатите на Erasmus Plus – на национално ниво, на ниво Европейски съюз и също така новите програми бяха оценени. На второ място процеса на взимане на решение в Еразъм Плюс бяха разгледани във връзка с процедурите, които са подходящи за изпълнение на програмата. И на трето място трябваше да подготвим а, препоръки във връзка с двата компонента, които споменах най-напред. Тоест, а, трябваше да помислим по оценката на комисията и и проучването, което бе направено. Както казахме, ние проведохме а, на национално ниво и общностно интервюта и, и проучвания, които водят до констатациите, че Еразъм Плюс наистина функционира добре, като се дава възможност програмата да се развива успешно по различни проекти и има на практика 100% освояване на наличните средства и изключително важно е, че в крайна сметка продуктите, които се разработват, е, дават своя много сериозен принос за развитието на самата програма. И така, тя обогатява този сектор. Що се отнася до новите цели? Само да погледна бележките си. И така, тук вече се разглежда три отделни области, които ще бъдат основни със съответните е, дейности, а именно увреждания, интегрирано сътрудничество между отделните подотрасли и всичко това, е, разбира се, се нуждае от допълнително усъвършенстване в нашата работа. Um, as indicated, Uh, well. Така, както бе посочено, всички вие знаете проучване, което бе направено и изключително важно е, във връзка с средносрочния анализ, също така разработени от парламента. И ние имахме задачата да извлечем основните констатации констатации от средносрочната оценка, а именно как наистина остава предизвикателство да достигнем до отделни групи е, във връзка с е, различните програми, изключително комплексен е проблемът във връзка с е, отделните аспекти на административно бреме. Що се отнася до инструмента за предоставяне на заеми за студентите, оказа се, че той не можа да отговори на изискванията и целите на своето създаване. Бяха направени някои други аспекти анализ. Що се отнася до нашето проучване, обаче, ние добавяме известен нюанс към вече достигнатите констатации. Що се отнася до по-доброто хармонизиране между целите на ЕС, тук и, и програмата има известно изоставане. Що се отнася до конкретните ползватели, които могат да разработят своите програми, трябва те да отчитат, разбира се, националните потребности. Относително ниското ниво на новаторство и съответно действията по сътрудничество и изграждане на партньорства, трябва да се има предвид, че тук има какво да се желае. Новаторството може да е по-голямо, разбира се различни области могат да се имат предвид по отношение на работата на ползвателите и участниците. Що се отнася до спорта, сега тук разбира се е, могат да се желаят повече проекти, различни са целите на Еразъм, които могат да бъдат подкрепени, така че е много важно да се имат предвид конкретните приоритети в тази област. Що се отнася до системното ниво, адхок е, е, подхода, Жан Моне е, приноса, изключителното въздействие върху висшето образование и фокус върху него, наблюдението, което понякога не е съразмерно на събирането на данните и усилията за събиране на данни са сред аспектите, на които трябва да се обърне внимание. Някои от другите цели на проучвания са свързани с взимане взимането на решения в Еразъм Плюс. Делегирани а, а, актове, актове за изпълнение, как всичко това се усъвместява с програмата. И сега, що се отнася до годишните програми, те са основен инструмент за работа с Еразъм Плюс. Бе направено оценка на всичко това, що се отнася до прилагането на актове за делегация, по делегация. Работните програми са насочени към, разбира се, ключови действия, сектори, национални агенции, финансиране и постигане на желания резултат от тези действия. също така годишните приоритети и насоки са много важни във връзка с изпълнението, което означава, че кандидатурите също следва, по, има по-голяма вероятност да бъдат и проверявани, да се извършва одит за тях. Не следва следващ етап. Изпълнението като цяло е добро. Това е констатация, до която се достига. И служителите на е, комисията, както и ползвателите на национално ниво посочват, че е, взаимоотношенията за работа са били изключително приятни отговаря се наистина много по-бързо в такава среда на потребностите на национално ниво. Що се отнася до прилагането на актове по делегация и актове по изпълнение. Сега на хартия е ясно кога се прилагат едните, кога другите, но на практика не е толкова лесно. Актовете по делегация въвеждат, разбира се, необходимостта е участието на законодател, докато при актове по изпълнение има конкретна комисия по изпълнение, която поема съответните си функции за изпълнение в държавата членка. Приоритетите. Тук можем да видим различни примери за процедурите, при които някои са много е, преки и ясни, други косвени. Е, например, изпри... във връзка с изпълнението а от друга страна приоритетите в годишен порядък са свързани с по-стратегически решения. Така че може да се каже, че актовете по делегация, процедурите съответно за тях и актове за изпълнение съответно обхващат конкретните приоритети. Има известно затруднение за прилагане на други начини за взимане на решение в тази насока, когато се работи и, например, 2016 година институционалното споразумение в този насока може да бъде посочено, както и съответните механизми по изпълнение на Еразъм Плюс във връзка с годишните програми и препоръки. Сега тук има какво да се желая, трябва да се анализира и дискутира. Две възможни допълнителни препоръки могат да бъдат направени във връзка с Еразъм Плюс и взимането на решение. На първо място, ясно да се отграничи къде точно трябва да се прилагат актове по делегация, къде за изпълнение. Това е нещо много важно. По този начин може да избегнем дискусията за използването на тези процедури в бъдеще. На второ място, нещо, което е много важно и трябва да се обърне внимание за годишните приоритети и ролята им в годишната работна програма и работни програми. И така, след като очертах тези основи констатации, сега накратко ще ви запозная с конкретните заключения, до които ние стигнахме. Както вече посочихме, програмата работи добре. Има много добавена полза за ползвателите и е, новия проект за програма дава възможност за по-голяма видимост, за по-голямо е, е, резултатност, насоченост към резултатите, които са и цели на програмата. И изключително важно е да се извлекат полките от всички заключения в рамките на ЕС, които се правят в хода на анализа. Що се отнася до конкретните препоръки, разбира се, тук се позовавам на докладите. Ние споменахме някои аспекти вече беше до тук. Първа стъпка. Европейският парламент да а, анализира кои са основните приоритетни области за Еразъм Плюс, защото в крайна сметка ресурсите са ограничени и винаги трябва да се взимат такива решения. Що се отнася до нашето проучване, можем да направим препоръки за някои а, програми. По-голяма е, достъпност и интегрираност е нещо, което ние препоръчваме, защото да има връзка с е, младеща, К2, по-голямо насочване към по-малките организации, към новонавлизащите в програмата, за да се намали също така сложността и административното бреме. Мисля, че ще спра до тук, защото, както бе казано вече, е, в самите доклади са всички подробности подробни наши констатации. Горещо благодаря за вашето внимание. Благодаря, госпожо Вандерграф, за представенето на това проучване, което за нас наистина дава ценни указания на какво точно трябва да обърнем внимание, когато става дума за новата програма. Благодаря най-сърдечно и за направените от вас предложения което вероятно ще трябва да намери израз в подобряване на новата програма, така че ми се струва, че идеите, които представите, са наистина много добри, що се отнася за съотношението между делегирани актове и актове за изпълнение, така че ние като парламент трябва да бъдем в една по-добра позиция, що се отнася до политическите решения, защото установихме, че при актовете за изпълнение става дума не само за чисто технически въпроси, но и за поставяне на приоритети. И в този случай това не би могло да се осъществи без съдействието на Европейския парламент. Благодаря ви още веднъж. Аз мисля, че за по-голяма ефективност трябва веднага да дадем думата на госпожа Ериксон, за да представи новото предложение и след това ще проведем обща дискусия. Всички вероятно сте хвърлили поглед в тази програма. Със сигурност ние не без задоволство сме установили, че има увеличаване на средствата, но увеличаване не в обхвата, който ние изискахме като парламент. В нашата голяма резолюция, последващата многогодишна финансова рамка, искахме поне утрояване на средствата. Комисията предлага отвояване на средствата и ако направим точни изчисления и включим и ситуацията накрая е, се получава не само отбояване, а 26 милиарда, което е горе-долу толкова, колкото имахме в последната програмна година на Еразъм Плюс, така че ние трябва да кажем, че това наистина не ни задоволява изцяло. И като погледнем предложението за Еразъм, установяваме също, че целите са много силно разширени, т.е. какво трябва всичко да се постигне с Еразъм, но самата програма е направена много по-неконкретна в сравнение с това, което имахме в последното предложение, където мисля, че като парламент трябва да си зададем въпроса доколко тук можем да издадем празен чек на комисията гъвкавост, да, но аз мисля, че това трябва да бъде предмет на сериозна дискусия от наша страна. Дали конкретните формулировки в старото предложение не са по-добри и няма да се възприемат по-добре от обществеността също така и да установят нашите приоритети на пръв поглед предложението на комисията е твърде общо, но това са само някои встъпителни бележки от моя страна – вие вероятно ще се спрете на тях по-подробно във вашия доклад. Госпожо Ериксън, имате 10 минути на разположение, за да представите какво сте изменили, защо сте внесли тези изменения. Със сигурност това е еволюция, а не е революция. Това е важно, обаче важно е да направите точни пояснения какви са били вашите съображения за конкретните предприяти от вас стъпки и мисля, че след това можем да преминем към една подробна дискусия, за която сме отделили много време. Госпожо Ериксън, Андерсън. Давам ви думата за 10 минути. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. И готова съм да предложа новото предложение за Еразъм, която подготви Европейската комисия. Както знаете, ние пред, запознахме всички с политическия контекст, наистина признаването на достиженията в областта на младеща, образованието и културата получиха горещ оклик. Както знаете, че благ... програмата действително има изключително голям успех и получи тласък в своето развитие. Също така, е, малко закъсняло и благодарности за е, изключителния ангажимент, който вие е, проявихте към нас миналата година. Чествахме 30 години от създаването на програмата и наистина за нас беше голямо удоволствие на 30 юни съвместно с вас действително да дадем един нов тласък на тази програма. Тя да стане много видима и да можем наистина да анализираме въздействието от нея и да предложим амбициозно ново предложение. Както знаете, разбира се, предложението излиза в много удачно време. Тогава, когато разглеждаме всички политически тематични планове за развитието на Европа в областта на младеща, образованието, това са изключително важни моменти и нашите амбиции са високи. Трябва да е, осъзнаем всичко това, че разбира се, ние винаги е, анализираме постигнатото преди да предложим конкретни цифри на масата на преговорите. Оценката на въздействието бе извършена с онези, които са извлекли полза от работа в областта на програмата. От страна страна се разглеждат ползите за онези, които участваха в работата за улесняване достъпа до пазара на труда, например. Е, изключително важен е наистина, че завършилите програмата имат два пъти по-голям шанс е, да получат е, заетост в рамките на първите две години след завършване на университетското си образование и, и съответно тези, които са участвали в програмата, са успели да договорят е, заплата 20% по-висока от останалите. Ето това са част от изключително впечатляващите е, данни, които получихме от програмата. Наистина, 83% от участващите в програмата се чувстват по-европейци след това. 94% казва, че стават пък по-толерантни в своя живот, което е отлично постижение доказателство за програмата. Всичко това има въздействие върху институциите, както знаете, те стават по-международни по своя характер и по-отворени. За самото предложение, както знаете, Имахме изключително задълбочена а, и продължителна подготовка за него, вече повече от година. И опитахме се да стигнем до процес, в който да включим всички заинтересовани страни в Еразъм, включително парламента, но съответно изпълнителните организации, кандидатите, всички заинтересовани страни, ползвателите. Така че разгледахме всички тези аспекти, слушахме, разбира се, и докладите на вашата комисия. Повече от един милион са отговорите, които получихме в хода на тези допитвания. Изключително а, впечатляващи са тези данни в сравнение с други проекти проучвания, които сме правили. Какви са заключенията? Ами те до голяма степен съответстват на проучването, което току-що бе представено. И аз ще се връщам на тези аспекти в своето изказване на госпожо председател. Също така ние получихме и подкрепа категорична за продължаване на програмата. Голям успех е, бе е, програмата до сега. Е, това бе отчетено Еразъм Плюс, но интегрирането на седем различни програми понякога в началото бе трудно, но след години и изпълнение вече виждаме, че е получила гореща подкрепа. Необходимо е да има стабилитет и приемственост. Това е терминологията за еволюция, а не революция. Навсякъде четем именно това в отговорите. Така че в бъдеще бихме желали да се запази същата архитектура, която съществува сега, също така е и обхват на програмата, а също така и е, начина на изпълнение следва да остане същия. Е, опита, е, пробата и изпълнението се оказа наистина много интересен модел, който трябва да продължим да разработваме. Що се отнася до структурата на програмата? Виждаме необходимост от подкрепа за три основни действия. Лесно можем да проумеем това, защото те имат конкретни цели, а също така те са и взаимно свързани. Трите основни свързани с мобилност, а именно образование, мобилност, сътрудничество между различните институции във всички отрасли и сектори – и по-малък дял във връзка с съответно подкрепа за развитие на политическите аспекти в, на програмата. Това трябва да е, разработим. Що се отнася до обхвата, подчертаваме още по-категорично, че трябва да имаме ясно понятие за обучение през целия живот. Наистина това излиза като една реалност в областта както на образованието, така и на спорта, че това е изключително важно във всякакъв контекст на обучение и образование. Следва да подчертаем наистина принципа на обучение през целия живот. Що се отнася до различните сектори, наистина повече Транссекторно сътрудничество трябва да бъде наша цел. Това беше основа в създаването на Еразъм Плюс, но сега вече виждаме нови форми на сътрудничество между институциите, образованието, спорта, младеща и всички организации, работещи в тези подсектори. Така че това е нещо много важно. Висше образование, средно образование, професионално обучение, всякакъв вид обучение, със съответно отделена глава за младеща Нещо много важно и всички аспекти, свързани с неформално обучение, що се отнася до спорта. Там също постигнахме успех. За първи път в Еразъм Плюс бе включен, но сега виждаме, че има голяма полза от включването му. Има много тясна връзка с младежкия сектор и интеграцията, така че предлагаме да се запазят тези аспекти. Що се отнася до съществуващия съществуващото участие в Еразъм Плюс и държавите, те са повече от 28, искаме да се запази този принцип, не искаме да бъде затворен нашия свят, така че тук е аспектът е свързан с партньорите ни, за да можем да и наистина да стигаме до много повече ползватели на програмата. Бюджета сега голями новини можем да споделим с вас. Отвояването на бюджета е нещо фантастично, великолепна новина е, както знаете, че наистина тук при това отвояване можем е, да се погрижим за неизпълнените потребности до сега и наистина в общия бюджет този резултат може да се приеме за много добър. Освен това, имаме големи очаквания за подкрепата на хората, мобилността и обучението в мобилност за хората. Така че трябва да адаптираме повече отделните формати, за да можем да подкрепим повече млади хора, да ги финансираме. И това е и цел също програмата да стане по-интегрираща, по-обхващаща ползвателите. И по този начин се надяваме, че стигнем до отрояване на ползвателите на програмата. Набързо искам да обясна как това е възможно като че ли е, формулата изглежда формулата на магиосник, но не е така. Ние се опитахме да се вдъхновим от е, формата е, глави за младеща, групирани дейности по-масови и от оценката разбираме, че има все по-голяма потребност в наистина възможностите да бъдат по-гъвкави, за да може да се отговори на потребностите на много по-разнообразен профил обучаващи се. Това е възможност всъщност за комбиниране на мобилността физическа реална с виртуална. По този начин може да се намали всъщност реалните разходи, когато се направят крайните разчети и така да се стигне до обхващане на три пъти повече хора, 12 милиона. Това е изчисление, което стъпва на програмата с цел по-голямото интегриране, а не обратното. Що се отнася до отделните сектори? С отвояването на бюджета всички сектори ще се увеличат, ще има полза от това допълнително финансиране за всички. И накрая, кое е най-важното според нас докъде стига тази еволюция, не революция. От а, проучването, от отговорите разбираме, че е необходимо програмата да бъде по-интегрираща, да предоставя повече възможности на обучаващите се и да бъде по-достъпна. Така че това е едно от предложението, което вие посочвате в ключовите си препоръки, така че много се радвам, че можем да изградим нов формат на партньорства, на по-маломащабен вариант организация организации, например младежки организации, училища, за да могат да имат по-добър достъп към програмата. Що се отнесе до аспекта за интегрирането на програмата, мисля, че действително много различни мерки следва да можем да включим и важното е, че съзираме необходимостта да а, обърнем по-голямо внимание на тези сектори, където в момента може би виждаме не толкова голямо участие. Например, обмен на а, училище и професионално обучение за сметка, може би, на висшето образование. Така че е необходимо да има по-голям голям дял а, гъвкавия формат в разработването на програмата, за да могат да участват повече ползватели. Що се отнася до разработването на потенциала на програмата? увеличаването на информацията за ЕС и европейската идентичност. Различни дейности се предвиждат. Например, ако разгледаме главата за младите хора, тя е много издържана в сегашния и вид във връзка и с Европейския корпус за младежка солидарност. Това е много категоричен дял от програмата. И що се отнася до участието на младите хора? Убедени сме, разбира се, че тяхното участие ще бъде изключително важно за развитието на европейската идентичност и информираност за това. Освен това, бихме желали да стъпим на готовността на много от завършилите програмата е Разъм Плюс, е, ученици, е, обучаващи се, стъжанти и студенти да ни ни помогнат наистина за разработването на мрежата на завършилите програмата. И на следващо място не е по-малко по, по значение във връзка с упростяването на програмата и на принципите за работа и администриране. Това е много важен приоритет, който присъства навсякъде в програмата. Искаме да бъдем още по-амбициозни в бъдеще обаче. Бихме желали да разгледаме самия дизайн на програмата – Например, партньорствата на по-малките организации с всички аспекти, които включва това. Бихме желали да се разработят и те инструменти, които са много по-лесни за работа, за по-голяма интеграция. Ще разгледаме много внимателно административните процедури, за да се намали количеството информация, която изискваме винаги, но имаме предвид, разбира се, и ограниченията, които ни налагат финансовите норми и регламенти. Но във всеки случай сме за управление опростяване категорично. Що се отнася до синергиите? Трябва да споменем и това, разбира се, защото ние не работим в изолирана среда. Много ясна е връзката с другите европейски програми и когато имаме, например, яснота как по-добре да се е, включим с е, инструмента е, за Социалният фонд на Европа е, е изключително важно тук да подчертая, че той ще бъде е, СФЕ+. Как да можем да излечем по-голяма полза от интегрирането на тези програми? Със сигурност можем да предоставим и повече възможност, но това е основното с нашето ново предложение. Благодаря. Благодаря. Отрояване на броя на участниците при отбояване на средствата наистина звучи като вълшебен трик. Ние казваме, че това трябва да стане чрез повече виртуални контакти, като разбира се, накрая тези, които имат парите, могат да пътуват, а тези, които не получат пари, остават вкъщи и работят виртуално. Това би било погрешно послание и трябва да внимаваме добре. Сега преминаваме към докладчиците и докладчиците в сянка. На тях ще дам думата. Естествено, ние трябва да приложим пак нашия установен добър метод пинг-понг. Колегата Звер максимално за 5 минути. Хвала lepa, spoštovana predsedujoča, госпа. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми докладчици в Сянка, уважаеми колеги, първо искам да изкажа благодарност за това, че ми предоставихте честа да бъда избран за докладчик по е, програмата Еразъм. Наистина е известно следното. На 13 март Комисията представи предложение за отвояване на средствата за следващата финансова рамка. Предвид Брексит и намаляването на средствата за сближаване и за селско-стопанската политика, предложени от комисията за следващата многогодишна финансова рамка, ние би трябвало да се радваме на това дублиране, отвояване на фондовете, но в момента програмата е за около 50 милиарда. При новото предложение ще бъде около 30 милиарда, но това няма да бъде бъде така, както беше споменато от председателката ни. И това не се дължи само на инфлацията. Имаме планове също така да финансираме леки инициативи, университетите в Европа, откри Европейския съюз като инициатива. Всъщност увеличението ще бъде по-малко, отколкото се очаква. Това е дилемата, която трябва да се реши предварително. Обеден съм, че приоритет на нашата комисия и на Европейския парламент е да застане зад онова, което ние приехме в резолюцията за МФР ОИСР през а, март три пъти увеличение, както спомена председателката ни. Търсенето е високо, организационните капацитети и капацитета за освояване също е на високо равнище. Нека да добавя също нещо и от мое име във връзка с предложението на комисията. Комисията предлага новата програма да се нарича Еразъм без плюс. Ние бяхме против това предложение преди 7 години, когато изготвяхме програмата за настоящата финансова рамка. Радвам се, че комисията не променя основната архитектура. Все още имаме три основни действия. К1, К 2 за е, сътрудничество между организациите и К3 за развитие на политиките в сферата на образованието. В светлината на новите инициативи, обаче, които съм сигурен, че ще бъдат добри, видими, ефикасни, ще предоставят възможност на младите хора да разберат и да открият европейското наследство, европейската идентичност, която съвсем определено ще добави а, ценност в мобилността аз приветствам другите инициативи, мрежата на европейските университети и центрове за професионално обучение. На този аспект беше дадено най-малко внимание през последните десетилетия. Целта на Европейската комисия е да увеличи броя на бенефициерите дори три пъти това е нещо, което ние приветствано. Определено трябва обаче да включим не само повече университет, повече студенти, но и младежки е, активисти, е, треньори, учители по физкултура, треньори и прочие комисията също така не обърна достатъчно внимание на парламентарния контрол. Парламентът не може да формулира нови инициативи, трябва да се задоволи само с оценка на програмата. Надявам се, че ще можем да намерим съвместни решения с Европейската комисия за това как по-добре да се включи Европейски парламент в прилагането на програмата. Приветствам предложението решението на комисията да се подобри достъпността на програмата за хора от неравностойно социално положение. Приветстваме също така намаляването на административната тежест. Чухме днес, че конкретни стъпки са предприяти в сферата на опростяването, но въпреки това чуваме различни неща на място и накрая съгласна, съгласна съм с комисията, че трябва да намерим е, съгласие по следващата многогодишна финансова рамка, колкото и да възможно по-скоро. В идеалния случай това трябва да стане в 19-та година, защото в противен случай това ще засегне първата година на новата финансова рамка, като докладчик от парламента, аз обещавам да направя всичко по силите си, а, за да постигна целта. Това ще ми трябват правомощия от а, всички ДАС. Благодаря. Желаете ли да вземете отношение или да изслушаме останалите? Благодаря. Така че, ако има конкретни въпроси към нашите панелисти, експерти или представителката на комисията, моля, можете да зададете тези въпроси, защото иначе аз ще приема, че това са просто изказвания и излагане на мнение. Накрая ще дадем думата на нашите експерти и представителства на комисията. Колегата Либачка, много ви моля, не повече от 3 минути. Dziękuję. O но, най много благодаря. факта, че програмата разъм е най-видимата и е една разпознаваема и ефективна програма е ясен за всички. Ние много се радваме. Вие често подчертавате факта, че средствата са отвоени. Обаче, ако, ако ние излезем с а, задачите, ако разгледаме задачите, които са се умножили, виждаме, че няма да има много, а, о, много голямо увеличение. Тройно увеличение на хората, прекрасно. Европейските университети, още едно предизвикателство академични преподаватели, пътуване в Европа, ново предизвикателство. Така че много ви моля, погледнете, това дублиране на ресурсите всъщност става все по-малко. И по-малко то се смалява, като се има предвид а, многото задачи, за които а, тези средства са предназначени. Трябва да се увеличи финансирането. Винаги сме се тревожили от малкия брой финансирани проекти и успеха им. Мислите ли за сходни условия, както това, което беше направено в хоризонта? Ще има ли допълнително финансиране за проектите, които не бяха финансирани в първия етап или предвиждате ли повече гъвкавост? Може би ще трябва да предвишим финансирането, за да се оптимизира използването и мислите ли също така да оптимизирате а, а, сумата на грантовете, държавите домакини, подкрепата за местните национални агенции, защото и те имат много задачи, които трябва да решат. И още нещо, можете ли да поговорите още малко за инициативата Откри Европа? Основната ни задача е да обединяваме. Ако се даде само един билет, това не означава, че някой ще може да посети Европа. Вие говорихте за по-добро сътрудничество с Европейския и социалния фонд и за синергиите между Еразъм и Horizon. Моля, кратко. Ако мога, ще отговоря на въпросите. Искам да дам сега отзив. Въпросите бяха много полезни от ваша страна и мисля, че по въпроса за успеха на проекта във връзка с увеличението на бюджета ние сме разгледали този проблем, осъзнаваме, знаем за разочарованието в някои сектори, в архитектурата и в дизайна. Естествено ще видите промяна в основните действия, това за което говорихме за различните сектори, ще видим че това ще се подобри. Естествено, не може да постигнем 100% успех поради ограничения бюджет, но ситуацията определено ще бъде по-добра. Всъщност ние имаме най-нисък успех в младежкия сектор. И мисля, че много важно послание е, че дяла за а, младеща е отвоена. Много важно послание във връзка с а, връзката с другите програми. Мисля, че това е много важно. Искам да кажа няколко а, думи. ESF е Плюс е нещо, по което се работи. Работихме в много тясно сътрудничество с Генерална дирекция работна заето за подобряване на синергиите. Разгледахме подходите, не се създава нещо точно като Horizon Europe. Има проекти, които не а, успяват напълно в контекста на Ераза, но те ще могат да продължат в контекста на ESF+. От друга страна виждаме нови, новаторски, добри проекти. Това са добрите практики, но това са транснационални проекти, които могат да бъдат подобрени на национален и регионален план. Важна е също така връзката с ESF+, е за да може да се добавят средства, особено ако има програма в Европейския социален фонд и приоритет за определени групи, тогава вече ще може да се допълнят грантовете от Еразъм с ESF+. Още не е ясно съвсем точно как ще стане това, но това се предвижда в изготвянето на двете програми. Има много връзки с Horizon Europe, научно-изследователското измерение. Може би ще може да бъде финансирано чрез Horizon Europe. Що се отнася до а, безвъзмезната помощ, грантовете, това е много важна тема. Ние трябва наистина трябва да извършим научни проучвания, за да може да разберем напълно ситуацията, която се променя много бързо. Но ние разбираме, че грантовете е, трябва да отговарят на реалността на разходите. Ще видим къде трябва да се направи правят промени. Всичко това ще се направи в дух на предоставянето на нови грантове, за нови възможности. Трябва да видим дали не може да се дава стимули, стимули а, чрез системата на грантовете. Може би това беше. Благодаря колегата Мари Терес Хименес за 3 минути. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por... Много благодаря за представенето на това много интересно проучване. Аз също имам няколко въпроса, които бих искала да задам в тази размяна на мнение. Аз мисля, че е, програмата Расъм е наистина най-добрата програма, която наистина толкова много направи, за да, на, да създаде усещането, че Европа принадлежи на всички. Тя е насочена към младите хора, към образованието, към сътрудничеството между държавите членки. Нещо, което лично мен ме интересува е възможността да се установи обмен и с асоциирани държави. Всичко, което може да направим, например, с Северна Африка, с Тунис в конкретен пример, за да се види какви ресурси може да разполагаме, за да се направи нещо повече на това равнище. Аз наистина мога да се поплача малко. А Петра каза по-рано, че не сме напълно удовлетворени от парите, които ще дойдат при нас, но искам да ви помоля да ми кажете нещо за бъдещето бъдещите, бъдещите отношения между Обединеното кралство и програмата Разъм в 2016 година е имало над 200 000 студенти и повече от 15 000 британски студенти участваха в програмата и затова се питам какво ще стане с всички тези студенти след март 2019 година. И още нещо. Вземайки предвид увеличения брой а, европейски студенти, които искат да а, се насочат към а, научна кариера, какво може да се направи, за да се постигне напредък? Нещо, което не, при, не ни принадлежи, не е част от европейската наука. И аз се питам какво иска да направи комисията връзка с програмата Еразъм, във връзка с, с разме, размяната в научната и инженерната сфера. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ериксън, желаете ли да отговорите? Okay, thank you. Uh, yes. Да, благодаря. Много добри въпроси бяха повдигнати. Благодаря ви. Отбелязах си три неща. Международния аспект, е, Обединеното кралство и научната сфера, за международната сфера на сътрудничество Нещата са добре а, с съседни страни, с други страни. Имахме много добро сътрудничество в сферата на висшето образование и младеща и предлагаме да се разшири това сътрудничество в други сфери, например професионалното образование, защото такова е търсенето и от тяхната страна. Но трябва да разгледаме това. Програмата ЕРА за минения бюджет не може може да направи всичко това. Ние трябва да разгледаме нещата вътрешно с външния е, заедно с вътреш, външния инструмент, който може да подкрепя дейности от рода на изграждане на капацитета те чрез външно финансиране, чрез външен инструмент. Е, както в Еразъм Плюс е, може да се съчетава финансирането с външни обективни програми и това предвиждаме да направим в бъдеще. Сега за Обединеното кралство, за съжаление, не мога да ви кажа много по този въпрос. В общи линии ние е, сме в, в е, условията на е, какво, това, което ще се случи след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Сега по научните критерии, това е част от развитието, имаме нова дейност, бихме насърчили Чили повече мобилност, напредничеви научни сектори, да насърчаваме мобилността по STEM, да разглеждаме проблемите на климатичните проблеми, всичките тези сектори, които са по-напредничеви, по-дълновидни, това е наистина една специфична дейност, която бихме искали да насърчим от гледна точка на мобилността в висшето образование, но не изключително само там. Благодаря. Колегата Еванс за 3 минути. Благодаря, госпожо председател, и благодаря ви за много интересната и позитивна презентация. Първо бих искала да се съглася с коментарите на колегите във връзка с финансирането и подкрепата ни за отрояването на ресурсите. Бих желала също така да кажа нещо за напускането на Европейския съюз от Обединеното кралство. Уелс, откъдето аз идвам, се ангажираха да останат в Ерасъм и настояват за това независимо от позицията на правителството на Обединеното кралство. Ние бихме искали да продължим да работим в тези програми, защото това е такава добра програма. Тя отразява истинската ценност на сътрудничеството в Европейския съюз. Приветствам много от промените, които бяха предвидени. Искам да спомена две конкретни неща. Първо, въпроса за а, заемите беше казано, че там не, резултатите не са толкова високи, както се очаква. Аз бих искала да знам дали има конкретна причина за това. Но на второ място, от нашата гледна точка и от срещите ми с нашите университети, ясно е, че онези, които кандидатстват за Еразъм са обикновено студентите филолози. Искам да ви запитам дали това беше разгледано по време на консултациите, които сте извършвали дали са намерени решения по тези проблеми, дали а, сте намерили някакво решение, което може да предложите. Благодаря. Първо ще дам думата на госпожа Фандерграф, за да отговори на въпроса къде са причините, защо това с инструмента за заеми не функционира толкова добре при студентите. Госпожа Вандерграф. Благодаря. Благодаря ви за въпросите. Въпросът с студентските заеми и тяхната гарантираност. Резултатите са смесени. Не са такива, каквито очаквахме. Пет банки се свързаха с програмата. Броя на организациите, които подкреп, отказват подкрепа е значително, е, е доста нисък. Повечето държави имат свои системи на финансиране и във връзка с това също така видимостта на равнище бенефициер. Ние осъзнаваме тези неща, но няма достатъчно а, стимули сред институциите, за да може да надграждаме това. Много неща се решават на равнище на бенефициерите. Ние всъщност виждаме много малко бенефициенти, а, които докладват какво а, са направили. И нашите виждания са свързани с тези три пункта. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Ериксън, за мен е особена радост да отбележа, че сред нас са 25 млади хора от България. Казвам им сърдечно добре дошли. Те участват в нашето заседание. Поканени са от колегата Неков. Още веднъж сърдечно добре дошли в нашата комисия и се надявам, че все пак днешната дискусия ще ви се стори интересна. Госпожо Ериксън, желаете ли думата? Thank you. Uh, yes. Благодаря по студентските заеми. Наистина това е отзвука, който получихме от консултациите и защото приложението също беше много трудно, беше много трудно да се задейства. И мисля, че така както ние виждаме нещата, това не беше достатъчно привлекателно като схема за финансовите посредници. Не може да се внасят суми чрез посредниците, освен тези 5-6, които бяха споменати, които всъщност наистина направиха това, беше много трудно да се убедят финансовите посредници, че и, а, трябва да имат апартамента, и, а, е, че имат интерес от това. Това е част от про- проблема ни. А, и ние всъщност решихме да се откажем от това, когато вече няма програмата Еразъм. Онези, които подкрепят тази идея и основата за нея, може би осъзнават, че тя е необходима. Има възможност в регламента вече, където се включват различни видове подкрепа, не само студентски заеми, но също така инвестиция в инфраструктура, в образованието. Invest EU не се отнася само за образование, има и там някакви възможности. Това е отделна програма, отделен регламент, отделен бюджет. На теория може да има сътрудничество. Сега по интересния пункт за езиковия проблем, ние знаем, че език може да бъде понякога пречка за мобилността. Именно а, това го, а, беше казано в проекта от май. Естествено, няма да се получат от днес за утре промени, но трябва да се систем, да се проучи системата, да се насърчи изучаването на чущ език от ранна възраст. Има добри практики. Се надявам се, че ще има силен ангажимент от държавите членки и се надяваме, че това ще насърчи повече студенти и учащи се да учат в чужбина. Имаме възможности и в програмата, но не може може да се научи език с подготвителен език, той може да се подобри и трябва да се разгледат нещата по същество и систематично. Благодаря. Спомням си много добре дискусията, която беше проведена на времето за студентското кредитиране. Това беше нещо, което беше твърде спорно в нашата комисия и ние не бяхме много сигурни дали наистина това представлява подходящото средство, което ще даде ефект или което трябва да бъде изоставено. Казахме си, че е добре да и пробваме и ако не даде е, ефект да прекратим употребата на този инструмент, но може би чрез Европейската инвестиционна банка би могло да се осъществи това, не чрез частни банки, поне си струва да предложим една възможност, за която да кажем да, съществува такава възможност и ако не се използва, то поне средствата не са загубени, поне по програмата Разъм. Ще трябва заедно с ЕКОН да си помислим дали това би представлявало добра възможност. Сега, Стигнахме до края на а, кръга от изказвания на докладчиците в Сянка. Сега преминаваме към членовете на парламента, които желаят да вземат думата. Много ви моля, ограничете се до две минути. Имаме още един час време. Можете да вземете и повторно думата. Започваме с Михала Шайдрова. Моля. Дякую за отделени слова. Колегиня, колегове, я оценю. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз наистина ценя факта, че комисията представи добре утвърдени практики и практики, които не са утвърдени. Става дума за тези заеми и че програмата ще бъде обновена с нови пилотни проекти. При новите пилотни проекти имам някои въпроси във връзка с Discovery EU. За мен е трудно обяснимо в училищата да се представят сложни проекти. Вие казвате, че ще има съревнования между проекти, а същевременно ние даваме на студентите билет без да поставяме условия. Discovery EU не е образователен проект. Темата която е основна там, е мобилност и опознаване. И ако някой все пак използва това за обучение, то това е вторична цел. За мен обаче това е нещо, което би трябвало да се включи към друга програма, да речем европейски граждани. Вземете пари от еразъм, от образованието да се насочат повече към културата, към социалните е, въпроси. Смятам, че това ще проличи в пилотния проект. Втората тема – Европейски университети. Тук също имам въпрос. Смятам, че днес темата за изключителните постижения е изключително важна. Аз съм съгласна, че трябва да създадем европейски печат за високи постижения, мога да си представя, че ще имаме 4-5 университета и ако е така, ако само 4-5 са такива, то тогава няма да става дума за изключителни постижения, за елитарност. Аз имам известни опасения как би функционирало това. Знам, че всичко това се свързва с името на Президент Макрон и е, смятам, че не трябва сами да си издигаме политически паметници. Председателката, благодаря, тъй като става дума за Discover EU, това е всъщност не е дефинирано в законодателния текст, включено е това понятие, а какво можем да си представяме под това понятие, в крайна сметка се предоставя на комисията това с въпросителен знак. Госпожа Ериксон. Um, well, Зависи, какво да ви кажа. Discover EU. Discover EU. Трябва да разглеждаме тази програма по два начина. И разбира се, освен искането на тази институция да се подготвят съответно предварителните действия за Открия S Discover EU. Ние направихме всичко по силите си, за да можем да постигнем а, конкретен резултат на пилотен етап и това лято. Целта беше да осигурим първото пътуване на участници. По извършене подбор. Да, може би Състезателният принцип, който въведохме, не беше най-добрия, но във всеки случай изключително обещаващ се очертава този проект. В бъдеще мога да кажа, че тъй като сега действията са подготвителни, няма нищо общо с Еразъм плюс пилотен етап. Това е много важно отграничение, което трябва да направим сега. Предложението е да излечем полуките от пилотния проект, ще има следващ до година и също ще извлечем полките и от него. Така че да можем да подготвим едно солидно предложение за инициатива от 2021 година нататък. Така че а, за нас а, Discover EU няма да се изпълнява с днешна дата. То трябва, разбира се, да отговаря на целите на Erasm+, на всички основополагащи насоки във връзка с образованието и развитието на този а, сектор. Трябва да предложим рамката на онова, което искаме да изпълним. Разискваме застъпваме тези аспекти, но работим по подготовката на изпълнението. Всичко това, разбира се, е част от общите разсъждения, върху които работим сега. Имайки предвид всичко това, наистина много важно е да се обърне изключително внимание на обучението, също така с местен акцент. Така че, може би, младежките организации трябва да бъдат въвлечени, както и други местни организации, които да ни помогнат при откриването на унези хора, които нямат възможност сами да пътуват. Това в крайна сметка е замисълът ни за бъдещето. Аз мисля, че бихме поступили добре, ако като парламент си помислим по цялата процедура по този регламент за разъм плюс, как да дадем по-точна дефиниция на понятието Discover EU и да свържим това с целите на Еразъм. Т.е. това е програма за образование и мобилност. И е, може би е, това е свързано с комуникация когато става дума за образование. Дали формална или неформална, няма да споменавам сега. Аз смятам, че е, ще трябва много подробно да си помислим по този въпрос. Хелга Трипъл. Благодаря. Петра. Искам да започна с това, че за мен е много важно да подчертая вероятно всички в залата знаят, че става дума за програма не само за студенти, но и за ученици млади предприемачи. Е, става дума за Еразъм Мундус, но е, всъщност е, това е предназначено не само за Европа, има и международен компонент. Не трябва да забравяме, че има и социален компонент. Ние, разбира се, искаме да го постигнем. Тези, които са с по-високо образование, те са в по-добри условия, но Еразъм трябва да достигне и до тези, които са в по-тежко положение. Това е важно да посоча. Второ, делегирани актове и актове за изпълнение, искам съвсем ясно да подкрепя Петра. Ние като парламент, казвам това в присъствието на представител на комисията, ще имаме много е, силен спор по отношение на изпълнението и е, внедряването на тези програми. Не е възможно комисията да отива толкова далече в своята непрозрачност на политиката. Ние не можем да приемем това. И трето, във връзка с бюджета. Петра Камереверт критикува, че бюджетът не се е увеличил три пъти, както ние бихме искали, но искам да посоча проблема, че германския финансов министр Олаф Шол от партията на социалистите имаше проблеми да достигне 1%. Може би трябва да се каже на социал-демократите, че това е добре и достатъчно. Thank you. Благодаря. Да. Съвсем накратко ще реагирам. Напълно съм съгласна, че програмата не обхваща само студентите. Опитахме се наистина да подготвим едно много издържано предложение е, относно това, че програмата обхваща не само студентите, отива много по-далеч и това е също във връзка с разпределението на бюджета. Ще видите, че всички сектори а, е, имат увеличен е, бюджет, но младежкия и професионалния на практика имат съразмерно по-голямо увеличение. Това го направихме след допитванията и анализа по този въпрос, защото защото именно тези сектори могат да достигнат до онази критична маса, с която не разполагат днес, което пък е много важно. Що се отнася до самите действия? Е, и актове. Предлага се делегирани актове за допълнителни показатели и рамка за наблюдение. Това предложихме. Когато става въпрос за изпълнението, обаче, според нас, сегашната система работи добре. Е, разполагаме с рамката за изпълнение. Изпълнението се извършва съобразно тази рамка. Според нас системата е добра и не предлагаме промени. Благодаря. Обаче комисията застъпва мнението, че с актовете за изпълнение и с делегираните актове, особено с първите, всичко ще функционира добре. Аз не разбирам. Аз разбира се смятам, че е по-лесно, ако някой не се меси в моята работа, но все пак ще трябва да се проведат някои дискусии, защото програмата бива формулирана все по-общо и по-общо. И там актовете за изпълнение не са вече свързани с технически аспекти, а в крайна сметка отразяват политически решения. И те всъщност се вземат от съвета и от парламента, поради което мисля, че ако проведем дискусия, няма да бъде зле. Господин Хофлин, за две минути. Uh, Благодаря, госпожо председател. Три неща накратко. Първо, когато разискваме еразъм, Оставам с впечатлението, че има допълнителни амбиции, които не ясно са изложени. Е, отиването отвъд, обмена, приятелството, сътрудничеството, лансиране на идеи, разпространяване на културата. Е, много важно е също така процес за е, все по-интегриране на Европейския съюз да се очертае всъщност като прозиращ между между тези редове. Така че казаното за 83% участници и чувстващи се по-европейци, мисля, че доказва това в тази насока, така че във връзка с потенциалните възможности на идентичност, категорична принадлежност, да не се стигне всъщност до регионализация, принадлежност по места към конкретна държава. Така че, действително, аз приветствам казаното от комисията и от, във връзка с проучването да се достигнат до нези хора, които в момента трудно се достигат, у нези, които са в уязвимо състояние. Що се отнася до трансформиращото въздействие за учене някъде другаде наистина до голяма степен е изключителна полза именно за тези е, групи хора, които могат да видят, че съществуват и други възможности за развитие на живота им. Така че в крайна сметка да възпрепятстваме една развитие на обществото, що се отнася до една евентуална промяна в ценностната им система. Така че не става въпрос само да се отбележи с кръстче изпълнение по програмата. Що се отнася до въпроса с е, Обединеното кралство и позицията ни? Е, да, е, напуска е, Европейския съюз, Обединеното кралство, но не бива да забравяме, че наистина това е една суперсила в областта на образованието и културата, така че не бива да се изключва е, тази възможност и е, подчертавам, че комисията не би трябвало да изключва Обединеното кралство от програмата. Аз самия също съм за това. Благодаря. Благодаря, госпожа Ериксън. Желаете ли да вземете думата? Или можем да продължим както искате. Шаут. Накратко. Само е, искам да уточня, че наистина получената обратна връзка от участниците а, е, изцяло зависи от тяхното желание, какво искат да включат. Така че 88 на практика процента а, е, казват, че имат по-големи действително усещане за своята принадлежност и посочения процент 95 също е факт, но това е тяхното мнение, не е водено. Това минути. Господин Димиш за две минути. Yes, I, I fact... Мисля, че е ясно, че когато говорим за 100% освояване на бюджета, това говори за програмата и това е показател колко голямо е търсенето. Така че бих искал да подчертая вече казаното и от колегите. Европейският парламент наистина а, изключително много подкрепя разпределянето на средства. Така че в крайна сметка да се разшири обхвата на Еразъм Плюс. Необходимо е да имаме предвид не само размера на средствата, но и очаквани участници, брой участници, брой проекти. Дали отвояването, отрояването в крайна сметка ще бъде свързано с това. Също така, от проучването, което е извършено, забелязвам, че говорим за три основни действия. Но до сега подкрепата по-скоро като че ли не толкова разглеждано в подобна а, светлина. Бихме желали наистина с по-малко средства да постигнем повече възможности. Например, в Малта бихме желали повече млади хора да бъдат подпомогнати, да речем, през младежкия сектор и спорта, а не толкова, да речем, образованието. След това, когато става въпрос за по-интегрирания характер на програмата. Много важно е наистина да се достигне до различните точки, имайки предвид, разбира се, всички тези а, знаци, които, за които говорим. И да насочи вниманието си към уязвимите групи. Това със сигурност ще бъде предизвикателство и също така с FC връзката ще бъде изключително важна. По-нататък нужно е да бъдем сигурни, както много точно подчертахте, госпожо председател, че програмата не само а, се харесва на хората, които могат да си я позволят, а на онези, които се намират в по-уязвимо състояние. И накрая, а, данните по упоменати 87 90% от хората се чувстват по-добре запознати с многокултурния характер. Това е чудесно. Те възприемат повече себе си. Благодаря. Благодаря. Happy to respond. Thank you for your question. С удоволствие ще отговоря на въпроса ви. Благодаря. Как точно а, третираме спортния сектор в проучването? Както вече казах, своето изказване, че действително в хода на програмата се обръща сериозно внимание на този въпрос. Онези, които работят в тази област и са, също така се успели да е, влязат във връзка със свои колеги в областта на спорта, са се изказали изключително положително, особено по ниските нива, по места. Така че наистина съгласна съм с казаното от вас. Не сме добавили повече информация, просто защото ние не разполагахме с повече информация, просто включихме тези заключения. Мисля, че е, средносрочната е, оценка на комисията обхваща повече аспекти от този сектор. За уязвимите групи напълно съм съгласна. Това проистича и от предложението на комисията. Бихме желали да научим повече информация за това. Разъм плюс, разбира се, не трябва да е насочен само към тези хора, които могат да си позволят е, това, да се повиши достъпа на унези, които наистина нямат подобни възможности, не могат да си го позволят, за да може може наистина да се обхванат повече групи. Нужно е наистина да се обхване по-широк кръг с по-голямо разпределение, във връзка също така и финансирането на отделните програми. Е, някои е, програми са много е, специфични, те са разположени така, че обхващат и по-големи разстояния предвижване. Нужно е да се обърне повече внимание на мобилността и на хората с увреждания. Както виждате, това ще бъде разработено в съответствие с Европейския социален фонд. Благодаря. Благодаря за наистина ценните указания, госпожа Ериксон. Yes, so, um... Да, съвсем накратко и по този въпрос. Много важен, разбира се. Да, искаме да получим конкретни данни за участниците. Аз мога да ви кажа нещо за броя на хората, ако участвали, ако се интересувате конкретно от това. 12 милиони, които очакваме да бъдат финансирани по разбивки, са повече от 3 милиона в висшето образование – студенти, 2 милиона ученици, гимназиално ниво, то е и от е, първи клас, 8,5 професионално обучение и образование, и 3,6 милиона млади хора, които да участват в младежка дейност и обмен от, в Discover EU. 2 милиона учители, треньори, работници с а, м, социални работници с млади хора, треньори и други. Това са прогнозите ни за участниците. Да, много са, но са реалистични. За спорт. Бюджетното разпределение от е отвоено забелязвате това. Сериозен приоритет е спорта за нас. И ще продължим доброто изпълнение и успеха на спорта в Еразъм Плюс. Нещо ново във връзка с спортната програма във връзка с въвеждането на мобилността, особено за спортните треньори и е, наличен състав е, като мултипликатори на програмата. По този начин ще развием в тази призма програмата, за да можем да обхванем много повече организации по места с много повече млади хора, включително от язвим происход. Що се отнася до достигането е, и разработването на програмата до повече участници и ползватели, търсим начини да така че младежките организации и спортните клубове, например, да изиграят роля в тази насока, за да се открият у нези млади хора, за които по-рано дори не се е подозирало, че могат да бъдат включени в мобилността. Това е част от акцента върху по-голямата видимост на програмата и по-активно достигане посредством подобни организации до младите хора. Разбира се, Включването на млади хора е, засяга много аспекти. Е, важно е онова, което вие казахте, включително и, вие, госпожо председател. Всичко това ще бъде анализирано с е, конкретен акцент, за да можем наистина да насърчим онези учаш, учащи се, които не участват в подобни програми например, от по-отдалечените е, райони, за да видим по какъв начин те бих могли да бъдат привлечени. По СФЕ плюс. Връзката тук е значима. Вероятно някои от секторите е, ще е, си сътрудничат още по-отблизо например, 70 милиона възрастни с базови умения – СФЕ Плюс крие много по-голям потенциал, системна възможност за квалификация, преквалификация, обучение и всичко това е изключително важно да бъде разгледано именно през логиката през национална, във връзка с мобилността, във връзка с отделните сектори и съдействието. И други модели за интервенция ще бъдат подготвени. Благодаря, Силвия Коста, за два минути. Аз... Благодаря. Мисля, че е много интересно това проучване. Благодаря ви, защото действително има изключителен политически профил, който е изключително важен за парламента. Наистина програмата се разширява в редица аспекти. Трябва обаче да имаме предвид и останалите проблеми в хода на нашите разисквания. Необходимо е да има по-голямо допитване по отношение на крайните ползватели на програмата, защото в крайна сметка прави се едно предложение, но към него има какво да се добави. Струва ми се, госпожо Ариксън, че в крайна сметка тази програма по, е по-съответстваща на стратегията, която сме разисквали във връзка с образователната европейска област. Това е добре, това е това е много важна цел. Но по-конкретно искам да се спра по няколко въпроса. Бюджета, обучението през целия живот, което наистина трябва да бъде основополагащо. Новия бюджет и новите средства. Тук искате е, приоритетите да бъдат е, променени по отношение е, насоченост повече към възрастните, е, навършилите пълнолетие, магистри, млади хора по принцип като цяло и както ние бяхме предложили студенти и да се включат тези аспекти в целият аспект на мобилността. Действително, изграждането на мрежите е много важно, но аз не виждам конкретно позоваване, например, в е, Erasmus Плюс в тази насока във връзка с конкретни аспекти. Знаем, че, и трябва да подчертаем това, когато говорим за бюджет, 27 милиарда, добре, е, е, има увеличение, но въпросът ми е, повече не разполагаме с е, бюджета за доброволчество, с който разполагахме по-рано. Той е пренасочен някъде другаде. И по някои инициативи вече имаме потвърждение за тяхната реализация. Тогава откъде ще дойде бюджета за това? Във връзка с други програми. Извинете, още няколко секунди, ако можете да ми отпуснете. Исках да кажа това самото начало на изказването си. Но наистина е, социалния фонд плюс, е разъм, добре, това са факти. Но или трябва да имаме последователност във връзка с останалите програми също, или просто ще се въртим в кръг. Финдак. Благодаря. Има въпроси към госпожа Вандерграф. Искате ли да започнете? Да, благодаря ви. Що се отнася до повечето ползватели, които следва да бъдат обхванати? Да, ние винаги бихме желали и програмата достига до повече хора. Това в крайна сметка е най-важното, когато се разработва програма. Различни проекти изследователски трябва да се а, включи конкретен аспект в тази насока. Но искам да ви уверя, че когато разговарях с самите участници в програмата, а, изключително вдъхновяващо беше да чуя мнението им по всички тези аспекти и те са очертани в проучването. По този начин стигаме до като едни много интересни анализи, до които аз лично не бих достигнала като външен човек във връзка с качеството на програмата. Други аспекти не мога да коментирам от казаното от вас, но ние отбелязахме, че доброволческата дейност Разбира се, не се предвижда бъдещата програма, но давам думата на колегата. Благодаря, госпожа Ериксън. Е, important. Благодаря. Наистина нещо много важно искам да спомена тук. Консултациите, допитването преди предложението. Един милион отговори получихме, включително между тях са и е, крайни потребители. Това е част и от успеха на предложението днес, защото според нас е наистина много добре насочено към унеси, които всъщност са извлекли полза от програмата. Във връзка с влизането в е, подготовката не само на преговорите, но ние много подробно трябва да подготвим и самото изпълнение. Искам да подчертая това. Сега го правим. И тъй като имаме добро сътрудничество по, във връзка с изпълняващите програмата организации, всички заинтересовани страни, които дават своя принос, трябва да намерим начин и тях да включим в хода на подготовката на фазата за изпълнение. Трябва да намерим начин – да се допитаме до крайните потребители, разбира се. Но днес не разполагам с конкретната информация как точно ще разработим това. Винаги имаме предвид а, крайния потребител на програмата, когато я разработваме. Сега, във връзка с доброволчеството, съвсем конкретно и коректно наблюдение – всички тези дейности могат да бъдат намерени в паралелните а, предложения на съответно а, корпуса, младежкия корпус – за солидарност. И всъщност средствата са повече от отвоени там. Тоест, тук не става въпрос за липса на дейност в главата Еразъм. Много важно е по това послание да се отправи, просто има преместване на програмата. И много интересно наблюдението, че разходите за доброволчеството, което наистина е много сериозно, то е изведено от програмата. Конспуса на солидарност се заема с тази дейност и съответно трябва да преразпределим и финансирането. Искам да имамте предвид откъде ще дойде финансирането в тази дейност. Надявам се, че в началото бях ясна, но в пове... във всички сектори финансирането е повече от отвоено, което е великолепна новина. Но същевременно получаваме ясна обратна връзка относно това, че е нужно да наистина да има по-голяма критична маса и трябва да уточним във връзка с това по-голямото увеличение за младежкия сектор, професионалното образование, обучение и за училищния сектор. А, да, извинявайте за да, студентската карта, паспорт. Мисля, че наистина това е нещо много важно. Работи се много в тази насока и тя ще бъде оперативна от първи ден, първия ден на 2021 година, когато започва новата програма. Това е нашата цел. Gut, vielen herzlichen Dank. Благодаря. Господин Неков за две минути. Благодаря, Петра. Искам аз да приветствам групата, моята група от България. Сред тях са ученици, които спечелиха конкурс Дигиталните технологии в час. И има, сред тях има и жени, които направиха мартинците, които ви подарих а, на, за 1 март. А, а относно самото изследване, един от основните аспекти на Еразъм плюс на програмата е ученето през целия живот. От тази гледна точка целите на комисията са а, 25% да бъдат обхванати от а, възраст между 25 и 65 години а, от хората, да бъдат обхванати и 25% от тях да достигне това обхващане. Обаче от бюджета се отделят само 4% от „Еразъм“ от бюджета за програмата, а в същото време сега нивата са в Европейския съюз за учене през целия живот – 11% от хората на възраст между 25 и 65 години са обхванати, а в моята държава България говорим за по-малко от 2%, които са обхванати. Тук как мислите, че с този бюджет от 4% от програмата ние ще успеем да обхванем до 2025 година 25% от хората на тази възраст между 25 и 65 с активности за учене през целия живот. И вторият ми въпрос е малко по-социален. От Източна Европа има доста деца, които са от бедни семейства, които дори да имат желание да участват в Еразъм Плюс, те не могат поради много скромни доходи. От тази гледна точка мисли ли се нещо в програмата тези деца от тези бедни семейства да бъдат обхванати с допълнителни стипендии, по-високи стипендии, за да могат и те да участват в Еразъм Плюс? Благодаря. Благодаря. Госпожа Ериксон. Yes. Uh, yes. So да, благодаря за въпроса и поздравявам българските ученици и студенти. Искам просто да кажа, че вие говорихте за националните цели, които които, с които са се ангажирали всички държави във връзка с участието в обучението в цял живот. Ние не можем да претендираме, че Еразъм ще помогне изцяло. Той може да бъде допълнителен инструмент. Това е свързано обаче до много голяма степен с националните усилия, националната политика за обучение през целия живот. Ако разглеждаме дела обаче на млади младите хора и го изчислим, в момента имаме по-малко 4 души, кои, 4% вероятно имаше преди ораторката, които да могат да се възползват от програмата. Това са сметки, които не могат да бъдат оформени като твърдо из изявление по необлагодетелствените групи, групите в тежко социално положение. Идеята на това изследване би трябвало да включи възможностите за, помаг... за подпомагане на подобни хора. Естествено, не може да изместим националните компетентности. Не може да компенсираме вече съществуващото неравенство в държавите членки. Благодаря. Що се отнася до включването, със сигурност е правилно и уместно средствата за младеща да бъдат увеличени, защото мисля, че точно в сектора младеж, където става дума за неформално и самостоятелно учене, трябва да има проекти, които да достигнат до хората, които идват от по-скоро лоши социални условия, така че те да имат възможност да се ползват от тези инициативи. Аз мятам, че отчасти що се отнася до въпроса за по-скоро диференцираното изплащане на стипендии за Еразъм студенти, комисията по-скоро е, спъва сама себе си и казва, че държавите членки трябва да помислят как да осигурят това и аз не съм много сигурна дали това е добра идея, защото това би довело до нови дисбаланси между държавите членки. Смятам, че това е точка, по която трябва да се говори, но бих искала да задам един въпрос към нашите експерти. През изминалите години винаги сме виждали в различните държави членки, че е, бившата програма Комениус, където става дума за партньорство между училищата и обмен на ученици, малко е засенчена от програмата Еразъм Плюс. Първо, е, защото кандидатстването е твърде сложно, самата процедура и е, много от тези, които са ползвали Комениус, накрая получиха впечатление, че тази програма не съществува. Това е нещо, което установявате и във вашето проучване, че става дума за нещо, което в миналата програма Еразъм не беше взето предвид в достатъчна степен и всъщност какви предложения бихте направили за промяна на бъдещата програма, ако разбира се стигате и вие до този извод? Uh, много благодаря за този въпрос. Отговора ми на този въпрос е свързан с, с това, което коментира господин Неков преди малко. Наистина, ние първо се сблъскахме с факта, че някои от посочените страни получават финансиране за най-добрите училища и проектите им поради условията за кандидатстване елитен партньор, намирането на други партньори за средното училище, това не е лесно. Нови, по-малки организации са обединени от това, че ресурсите обикновено са много малко, за да може да се премине през процедурата за кандидатства на Европейския съюз търси много информация. Казвайки това, някои организации, които отговарят на условията, имат ресурсите, дори за тях е доста голямо предизвикателство, дори да имат бюджет и не винаги едно кандидатстване е успешно има младежки групи също така и аз мисля, че това е нещо, което ние установихме. Е, испанският доклад, например, е, отбеляза липса на идентичност в училищните проекти. Трябва да кажа, че в новото предложение на комисията се е, обръща по-голямо внимание на бюджетния аспект е, на оценяването и що се отнася до препоръките от това проучване. Е, е, препоръката ще бъде да се упрости процедурата, да се подобри достъпността, да се подобри включването на повече кандидати. Благодаря. Аз мисля, че това съвпада с информацията, която получаваме от е, тези, които ползват програмата. Понякога това става твърде сложно, но мисля, че що се отнася до училищата, държавите членки ще трябва да дадат своя принос. Например, учители, кои са всъщност тези, които формулират молбите, които е, започват проектите, те в бъдеще да не трябва да правят това през свободното си време, което е, всъщност е свързано с индивидуалните им ангажименти, а да могат да получат достатъчно време по време на работа да извършват това и да не се занимават с тези въпроси през свободното си време. Това са неща, които са важни за самата професионална дейност на учителите и е, всичко трябва да върви в посока европейско сътрудничество. И както казах, това не трябва да бъде част от свободното време на учителите. Държавите членки трябва да предвидят достатъчно време за това по време на работа на учителите, но за това отговарят държавите членки. Благодаря ви най-сърдечно. Приключихме нашата дискусия. Благодаря на госпожа Фандерграф, на госпожа Ериксън, че толкова дълго време бяха на наше разположение за въпроси. Смятам, че дискусията беше много добра. Мисля, че комисията вече знае до някъде, за какви дискусии трябва да се подготви в бъдеще, много важен за нас е въпроса в гъвкавост. Да, но не на всяка цена и най-вече не на цена парламентът, що се отнася до политически решения, да не бъде взет предмет. Аз мисля, че това е невъзможно. Ние сме тези, които заедно с съвета поставяме политическите приоритети и сме задължени да правим това. Така че не е възможно като парламент да издаваме празен чек под лозунга ще напишем едно заглавие, ще предоставим средствата и след това комисията да види как да разпредели тези средства и как да изпълни дефинираните от нас цели. Аз мисля, че така не би следвало да се постъпва. Това ще бъде дискусия, която ще продължи, но мисля, че има и много други въпроси, които в хода на дискусията следва да изясним с комисията, но също и с нашите експерти. Разбира се, всички, които използват програмата и желаят да се възползват от нея в бъдеще, са е, сърдечно поканени да представят своите идеи, своите коментари във връзка с предложението на комисията и ние ще ги включим е, след това в нашето становище. Благодаря за днес господин Звер като докладчик е, би могъл непосредствено да започне своята работа, да се включат докладчиците в сянка също, за да можем да продължим нашата работа по тази програма и вероятно до края на мандата да можем да представим първоначални резултати. Благодаря ви още веднъж е, за дискусията до сега. Имаме още една точка от дневния ред, а чувам, че господин Локегард е навън. Той е необходим, защото ще става дума за бюджета. Той е нашия докладчик по бюджета тази година. Още веднъж сърдечно благодаря на нашите гости. И сега вече можете да отидете да пиете кафе или да правите каквото искате друго.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 аз искам да продължим бързо, за да можем да приключим по-бързо. Мисля, че това е в интерес на всички нас, защото днес след обед също ще имаме заседание. Преминаваме към точка 11. бюджет 2019 година. Тук ще бъдат представени подходите на автора на нашето становище. Докладчикът ни Както обикновено е Мортен Локегард, крайният срок за внасене на изменения е 22 юни 11 часа и още веднъж искам да припомня, че ние се споразумяхме измененията да бъдат депозирани на английски язик, нали така? Доколкото си спомням, това се споразумяхме аз искам да дам думата на Мортен Локегард и това с цел да представи своето виждане по въпроса. Предоставям ти 5 минути. Благодаря. Първо, благодаря на всички за доброто сътрудничество неодавна по становището на Комисията по култура за бюджета. Триалога беше проведен. Това трябваше да започнем. Бюджета ще бъде е, включен в пленарното заседание през юли. Сега виждаме предложението за бюджет за 19 година и ще трябва да се справим, като разглеждаме, разбира се, целият бюджет. Неодавна приятия мандат ще бъде свързан с определени изменения. Трябва да видим бюджетните рубрики, да направя няколко а, коментара по бюджета. Някои основните неща са свързани с Еразъм Плюс, а, също така допълнителните 100 милиона евро от 17 до 20 година, за да се увеличат до максимум резултата. Допълнителни 26 милиона трябва да бъдат предоставени в 19 година. Също така да се осигурят адекватни ресурси, също така, обаче, предизвикателствата са в младежката програма. Тези 26 милиона трябва да бъдат разделени така 88% за обучение и образование, 12% за младежите. Това е от порядъка на 3 милиона във връзка с, с европейската солидарност. Вие знаете от споразумението споразумението в тристранната среща от миналата седмица. Комисията изпрати е, промяна, за да се отговори на изискванията. Не е необходимо да се внасят е, споразумения. Искам само да ви напомня. Е, като разглеждаме Creative Europe и медиите, допълнителни 3 милиона евро са предоставени за да може да се е, продължи, да се продължат предварителните, подготвителните действия, което също е добре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 Eurofacility, както беше казано, ще се опита да възстанови средствата, които бяха взети за финансиране на инициативата на европейските граждани. Това ще бъде в допълнение към бюджетна рубрика 180401. Ще добавим също така 2,1 милиона евро за Юронет. Това в допълнение към 2,1 милион, който е договорен от комисията. Това е на базата на предварителни обсъждания с комисията. Проведохме няколко обсъждания. Виждаме, че сега се придвижваме някъде. По време на обсъжданията установихме също така, че това е само началото и че ни е необходима подкрепа за един по-реалистичен бюджет, е, по лично мое мнение, някъде от порядъка на 45 е, милиона евро, за да може програмата да бъде успешна. Това е успешна. Това е старта. Нека да ви напомня също така, че едно разглеждане е предвидено в правомащията на Комисията по културата в триалога. Това бяха първоначалните ми бележки. Очаквам вашите коментари през следващите няколко месеца. Благодаря, Мартин. Луиджи Моргано, моля. innanzitutto ringrazio il relatore per il suo intervento. Благодаря. Благодаря ви за доклада. Мисля, че като цяло сме е, съгласни като цяло с предложеното от вас. Ще има, разбира се, някои изменения, които ще се предложат, но следва наистина да подчертаем, както бе казано и в насоките на парламента, е, във връзка с предишния бюджет – че също така и в нашата комисия, също разсъждавайки по еразъм, разсъждавахме по отношение на това отвояване на средствата, така че следва да го подчертаем отново, така че както кажем, че това е най-добрата програма с най-висока полза в Европа. Трябва да бъдем много по-конкретни, когато стигаме до економически анализ. На второ място. Творческа Европа. Струва ми се, че трябва да отидем малко отвъд тези 2 милиона, защото в крайна сметка става въпрос за хронично недофинансиране. Същото, разбира се, се отнася и за Европа за гражданите. Трябва да разгледаме по-задълбочено този въпрос. Но мисля, че и в пленарна зала стана въпрос, че програмата е водеща. Необходимо е да обърнем внимание на бъдещите предизвикателства в Европа. И съвсем честно трябва да си кажем тук че когато залагаме различни данни, документи, цифри в е, предложенията, които правим, трябва да кажем каква е конкретната връзка с култура. Вчера разисквахме този въпрос. Когато подкрепяме, обаче финансираме програмите, трябва да подчертаем отново всичко това, а то не се случва. Надявам се, че сте съгласни. Нужно е съвместно да вложим усилия, когато се подготвят предложенията, да отстояваме категорично това. Благодаря. Искам да попитам дали си проучил дали изменения бюджет, който беше внесен от Комисията за Корпуса за солидарност, дали съответства на това, което сме се договорили или ще трябва да се направи проверка. Ако не си направил такава проверка, те моля да провериш, защото все пак трябва да сме сигурни. Давам ти думата, Хелга. Благодаря много, благодаря и на Мортен. Искам да подкрепя почти всичко казаното от него, но по-скоро искам да се спра именно на корпуса за солидарност. Нямах възможност да проверя конкретните числа. Но това, което вие ме питате, наистина ще е, направим този анализ и трябва наистина бюджетната комисия да сме сигурни, че разполагаме за средствата. Това бе предложение от комисията и сега е мое задължение да окажа натиск за да се случи и аз ви уверявам, това ще се случи. Много категорично го заявявам, защото в крайна сметка това бе предложението на комисията да бъде реализирано. Ние настояваме също така, в противен случай те ще срещнат проблем с нас. Естествено, една-две години, тук като почнем да говорим за това, нещата ще бъдат наистина сложни. Що се отнася до предстоящите избори и обществеността наистина е необходимо да подготвим бюджет за всички тези дейности, които ние ще извършваме за работа в мрежа. Имаме нужда от телевизия, имаме нужда от радиомрежата в Европа и изключително важно да се обърне внимание на това начинение, защото в противен случай наистина ще трябва във всички държави членки да се предвиди конкретен бюджет защото има ежедневно комуникация през радиоканалите и трябва непрекъснато да се получава информация какво се случва в останал другите държави членки. Това е много важно, за да се информира обществеността и трябва много бързо да го направим. Трябва да бъдем съвсем открити пред комисията и съвета. Трябват ни повече средства. И това е в наистина общи общ интерес, за да може да се подготви съответния бюджет за тази комуникационна мрежа. Ще се зададе въпроса във връзка и с съответно Euronews. Така че, ако не стоят така нещата, ако нямаме достатъчно бюджет за информиране на обществеността, тогава трябва наистина да се намерят частни средства и в крайна сметка какво ще стане с редактирането и намесата в редактирането на посланията. Благодаря ви да, и точно при Евронюс ние постоя установяваме, че даваме средства и за писмени преводи, но след това все пак става дума за писмени преводи за много страни. Всъщност, е, може би съответните програми не би трябвало да се превеждат – аз мисля, че трябва точно да се погледне дали при Евронюс това, което ние искаме да постигнем с предвидените средства и да го постигнем като добър резултат, наистина дали тези средства по този начин се изразходват от Евронюс, като се има предвид, е, че е, собствеността е частна, в това няма нищо лошо, но при Евронюс все пак е, има и момент печалба. Пак повтарям, това не е окорително, но тогава ще трябва да се види дали задачите, които искаме да се финансират с тези средства, наистина се изпълняват. И съвсем честно, аз е, имам все повече съмнения по това дали има независимост на редакцията на Евронюс. Ще трябва точно да се запознаем с тези неща. Аз не искам веднага да се спира кранчето, но трябва да следим как вървят нещата и подобни проекти като Евронет е, Плюс, където става дума за насърчаване на мрежи или програма на арт, проекта на арте, с езиците, на които ще трябва да се превежда. Аз мисля, че около 80% от Европейския съюз ще бъдат достигнати. Е, и, е, аз мисля, че е, тук също ще трябва да проверим финансирането. Не виждам други желаящи да вземат думата, поради което ще задам въпрос на представителя на комисията дали има някакви коментари. Очевидно не. Тогава Мортън още веднъж. Много благодаря. Позволете ми да благодаря на докладчиците в Сянка и няколко коментара позволете показаното преди да е, се разгледат измененията. Подкрепям по-голямата част от споделеното, е, вярно е, че е, Творческа Европа и Европа за гражданите всъщност наистина е недостатъчно финансирана. Така че свидетели сме на това за тези програми през годините. Това е факт. И отново повтарям вече казаното от мен. Важно е като комисия да се обединим, подчертавайки този аспект винаги при всяка възможност. Ако Комисията и съветът искат да поработят по този въпрос и да направят нужната крачка, тогава нека я направят. Трябва да се намерят тези средства. Трябва да отстояваме тези промени в бюджета, които предлагаме ние. Пълна подкрепа в тази насока, във връзка, що се отнася до измененията. Преминавам към това. Е, Корпуса за солидарност тази връзка мога да кажа, че наистина много отблизо ще наблюдавам процеса. Напълно съм съгласен с казаното до тук. Обеден съм, че Хелге ще направите всичко по силите си, за да гарантирате наистина а, този аспект. Но нека да следим откъсо развитията по въпроса. И, а, госпожо председател, показаното от вас е изключително значимо също – начина по който се структурира финансирането е нещо много важно. Аз разговарях с Евронюс и с тяхното управа и действително напълно проумявам какво се случва, как точно се разпределя финансирането. И от друга страна е нужно като парламент да разполагаме с един по здравословчен начин на финансиране на тези начинания. Има известна предистория. Говорили сме по този въпрос преди години. Продължават дискусиите. Те са необходими. И ще се опитам да бъда водещ в хода на този дебат, разбира се. Също така, това е свързано и с Евронет Плюс и други добри инициативи, Арте, така че е нужно да имаме политическа дискусия за приоритетите, когато вече знаем с колко средства ще разполагаме. Дискусията е самото си начало, но мисля, че надявам се, че като цяло ще разполагаме с повече средства по подобни инициативи, както и Хелга съвсем удачно каза. Наистина, ние навлизаме в изборна година – и може би е много удачен момент е да подчертаем отново този въпрос. Нека се заемем с него незабавно. Подкрепям. И като, това, като цяло това е всичко, госпожо председател. Очаквам измененията. Благодаря. С това приключихме нашето сутрешно заседание. Скъпи праводачи. Обещахме, че ще приключим е, в 12.30 часа. Приключваме почти с един час по-рано. Мисля, че няма да ми се разсърдите, да имаме малко по-дълга обедна почивка. Искам да ви припомня 22 юни 10 е, часа краен срок за внасене на изменения по бюджета само на английски язик. 11 часа поправя се председателката. Благодаря за извършената сега работа. Успех в бъдещата ви работа. Ще се видим днес след обед в 15 часа. Ще проведем дискусия с комисията за новата а, е, програма. Надявам се, че ще дойдат много от вас на следобеното заседание. Сега ви пожелавам приятна обед.